сутринта, утре след обед, преди 31 декември. Вие сте се запознали с дневния ред. Дневния ред е посветен изцяло на гласуването на бюджета за 2013 година. Няма бележки, приемаме го. Съобщение на председателя. Всички езици, от които имаме нужда, са осигурени. Ако нямате възражения за протокола от 3 октомври, считаме, че е прият 27 септември, извинете, и сега можем да преминем към гласуването на измененията на бюджета за 2013. Искам да кажа в самото начало няколко неща. Разбира се, всеки трябва да разполага с картата си за гласуване, защото ще има доста електронно гласуване. Всеки координатор трябва да провери дали членовете на комисията или заместниците им присъстват. Има някои, които нямат карта за гласуване. Това е рядко. Изненадени сме. Надяваме се, че ще се уреди въпроса. Трябва да посочите по какъв начин гласувате в съответствие с регламента на парламента. Има, два, има основен документ т.е. с юридическа стойност. Това е документ номер 4. Защо номер 4? По-лесно щеше да го наречем номер 1, но наричаме 4. Но това не е единствения документ. Освен него, вие разполагате с други документи, този свитък документи 4 съдържа само цифри в приложение. Има 4 свитъка, които съдържат бележки. Ние ще гласуваме някои от коментарите, по които се изисква гласуване, защото няма постигнато съгласие предварително, но имайте предвид, че това са основните документи. Към тях а, има няколко хвърчащи листа, които ще ни служат за гласуването, а именно гласуването Амблок. Вече сте свикнали, имаме гласувания Анблок по доста доклади и по традиция, когато гласуваме бюджета, когато има последното съгласие между координаторите за гласуване анблок, ние ще гласуваме Unblock. В документите, които са ви раздадени, е, липсва все още таблицата за проектните пилоти и подготвителните мерки. Секретариатът в писмен вид ще изготви заключенията до, до които са достигнали докладчикът и координаторите. Това са условията ни за работа. Това, което предлагам, да дадем думата на комисията. Генералният директор Жан Жан е тук. Приветствам го с добре дошъл. Комисията, както е нашата традиция, ще припомня целите и основните насоки в проекто бюджека. ще коментира гласуването в съвета в това лято. След това доклад, нашите докладчици ще кажат по какъв начин са подготвили гласуването в непрекъснат контакт с координаторите и след това ще преминем към гласуване. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможността да ви представя гледната точка на Европейската комисия след гласуването в съвета и преди гласуването на измененията, които са представени. На първо място искам да отбележа, че комисията приветства редица от измененията, представени от Европейският парламент, които възстановяват в голяма степен бюджетните кредити за плащания и ангажименти, които бяха съкратени от съвета. Особено се радвам, че измененията показват, че съществува обща визия между Европейската комисия и Европейския парламент, що се отнася до плащанията, необходими за да се изпълнят ангажиментите, които проистичат от бюджетните решения, взети в миналото. Съкрещенията направени от 5,3 милиарда евро, направени от съвета, не са устойчиви е това за поредна трета година. Политиките, които са в основата на стратегия 2020 за инвестиции, за конкурентоспособност и за растеж. Става дума за програмата по а, функция 1.1 и АБ. Тези разходи са повече необходими сега, когато изпитваме толкова големи економически трудности. Съкръщенията, направени от съвета в функция 4, са напълно непонятни, тъй като те предлагат един бюджет за 2013 година, който ще бъде по-малко от 600 милиона в сравнение с 2011. Що се отнася до бюджетните кредити за плащания. На 26 септември имахме интерес на много плодотворна среща. Стана ясно, че комисията оценява много внимателно тези нужди за 2013 година, като се тръгва от хипотезата, че потребностите за 2012 ще бъдат удовлетворени в бюджет 2012. Това е изключително важен въпрос, за да се постигне добро равновесие в бюджета за 2013 година. След измененията, които се подчертават приоритетите на парламента, що се отнася до кредитите за поети ангажименти. Искам да подчертая конкретните приоритети, които отговарят на дефинираните приоритети от комисията в проекто бюджета за програмите и действията, които водят до растеж, заетост и за изпълнение на стратегия Европейския съюз 2020, като програмата за научни изследвания, lifelong learning, конкурентоспособност и иновации. Искам да благодаря на докладчика господин Лавия и на специализираната комисия за осигуряване на административна подкрепа на различните програми. Това е важно за тяхната ефикасност. Административните разходи за институциите са утвърдени. В проекто бюджета комисията беше изключително разумна и съкръщенията, направени от съвета, поставят под въпрос изпълнението на програмите. Като резерва искам да кажа, че имаме известни безпокойства, що се отнася до някои от предложенията за осигуряване на резерви по кредити в функция 2. Ние разбираме политическите съображения за някои изменения – но не трябва да се осложнява и без друго трудното управление, което ще бъде в устърп на бенефициентите в държавите членки. Учитам също някои от резервите, свързани с осигуряването на непрекъсната информация от комисията по специфични досиета и в частност системата SES-2 като се отчита легитимността и нуждата от регулярна и точна информация за парламента, свързани с реализирането и изпълнението на системата. Ние считаме, че графика за предоставяне тази информация за СИС-2 е добре утвърдена и комисията осигурява и ще продължи прозрачно да осигурява нуждата на парламента информация. Не знае дали е, такава да, бюджетни резерви имат нужда от съществуване. Що се отнася до пилотните проекти и подготвителните мерки, службите на комисията а, разглеждат възможността от изготвянето на временен списък. Той беше изготвен преди лятото. Анализът ще позволи на комисията да гарантира ефикасното изпълнение в съответствие с изискванията на парламента, пилотните проекти и подготвителните мерки, които ще бъдат гласувани. И на най-накрая искам да подчертая, че както всяка година Европейската комисия подготвя своето писмо за изпълнимост и това ще бъде след четенето в парламента, преди да се премине към помирителната процедура и осигуряването на необходимата информация. Има трудности в изпълнението на някои от предложенията за изпълнението изменения, предложени и от съвета и от Европейския парламент. Това бяха бележките на Европейската комисия. Надяваме се, че бюджетната комисия на Европейския парламент ще отчете тези бележки в хода на своята работа. Благодаря. Председателят. Благодаря, господин генерален директор. Сега давам думата на докладчикът. Нека да чуем от него в е, какъв е, дух е протекла подготовката на нашия сеанс на гласуване. Много бройни дебати вече проведохме по темата, сега вече ще гласуваме. И е, както винаги, когато става дума за толкова много изменения, в момента те са над 1500, трябва да има известна организация на гласуването. Джовани, какво ни предлагаш? Eh, e- Благодаря, господин председател. Очевидно, гласуването по бюджета винаги е сложен процес. Необходимо е да имаме предвид колко сложен е този процес и да се опитваме по всякакъв начин да постигнем един разумен резултат. Още от самото начало Европейският парламент настояваше на значението на плащанията за бюджета за 2013 година. Годината, която идва в края на финансовата перспектива. Смятам, че доста голямо е мнозинството, което подкрепя моята стратегия, подкрепена и от комисията. Имаме някои различия, но ще видим кои предложения ще спечелят най-много гласове. И тук искам да предложа, господин председател, да започнем гласуването от края. Тоест, първо да гласуваме по административните редове. И след това да преминем към списъка за гласуване, който е на разположение за политическите групи. Тоест административни редове, след това децентрализирани агенции. И след това преминаваме към функции 5, 3, 3А и 2. в зависимост от това с колко време разполагаме. Е, Дерек, vous voulez rajouter quelque chose? Вие искате ли да добавите нещо? Съвсем накратко. Както предложи основния докладчик, нека да гласуваме днеска по административните редове, а утре сутринта да гласуваме по бюджета за парламента и другите раздели. По този начин ще е, можем да отразим и всичко, което се постигне като споразумение до утре. Тогава ще гласуваме и ще можем да гласуваме анблок някои неща, включително и бюджета на другите институции. Председателя. Добре, надявам се, че всеки вече е наясно по какъв ред ще гласуваме. Ще започнем с, така да се каже, хоризонталното гласуване по редовете за административни разходи, после агенциите, след това функция 5, административни разходи, но единствено бюджета за комисията, после функция 3А и 3Б и а, е, функция 2. И ще видим докъде ще стигнем. Утре сутринта ще разгледаме бюджетите на другите институции и другите функции. Едно А и 4, там където има най-много разногласия в позициите и където вероятно ще има разно, разнобои в гласуването. Значи така ще направим. Сега по административните редове. Имате една таблица. Не знам дали има заглавие тя. Да, стратегия на докладчика за административните редове 0104 и 0105. Може ли сега да гласуваме по тази таблица на блок? Кой е за? против. Благодаря. Трима против. Въздържали се. Няма. Приема се. Donc, tous les autres amendements sur... Всички други изменения по този ред падат, защото гласувахме на блок. Следва. За агенциите. Може ли също там да гласуваме анблок? Monsieur le rapporteur. Господин докладчик. Possiamo sicuramente fare un uh, voto in blocco uh, sulle cifre. Да, можем да гласуваме блок по сумите. И след това има няколко елемента, които трябва да се гласуват по-отделно накрая. И така, да гласуваме с изключение на Агенцията за финансов надзор, която ще бъде разгледана в последствие с агенциите. Добре, значи тук не включваме трите агенции за финансов е, надзор. Тях ще ги разгледаме в функция 1А. И е, ако ще има коментари, всички коментари ще се гласуват отделно. Кой е за? Против? Четирима. Въздържали се. Благодаря. Приема се. По агенциите има няколко бележки и резерви. Това е на края на същата таблица. Е, donc, euh, la première ligne, c'est un amendement на първия ред има едно изменение, което обаче е оттеглено. После има едно техническо изменение, което не е гласувано. На третия ред в функция 2 резерв от 10% за освобождаване от отговорност. Кой е за? Против. Нека да гласуваме по електронен път, като имате предвид, че аз лично нямам право да гласувам. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. 19 за, 20 против. Отхвърля се. След това преминаваме към а, функция 3А Frontex. Бележките за Юросюд. Кладчиката за, кое е за? Против. 7. Въздържали се. Приема се. Следваме за Frontex резерв 75% за Шенген. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Резерв. Oui, alors, euh, est-ce qu'on peut faire un vote de principe sur les autres réserves Schengen Може ли по принцип да гласуваме останалите резерви? Така, логиката за тях е същата. Кой е за? Става дума за агенциите. Госпожа Соза, тя е от либералите. Против зелените, голямата група, както и демократите, значи всички тези резерви се отхвърлят. А за Frontex имаме коментар в рамките на бюджета Евросур. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Против? 8. Въздържали се. Приема се. И ни остава... Да, господин докладчик. Господин председател, пропуснахме, трябваше да гласуваме. Става дума за резерва, който е останал от ком... във връзка с комисията Либе 5620. Спасителни операции по море. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Против? повечето и консерваторите, и демократите. Въздържали се? Не се приема. Отхвърля се този коментар. И остава на тази страница да гласуваме изменението на Комисията по околна среда с разделно гласуване Първото предложение, първата част е да се възстанови проект бюджета за. Против. Един. Въздържали се. Приема се. И втората част. Докладчиката е против. Кой е за? Социалистите. Против. Всички останали. Въздържали се социалистите остават в младсинство. Господин докладчик. Президент, abbiamo saltato un altro voto. Il primo de... Господин председател, пропуснахме още един елемент. Става дума за първата графа под точ, под функция 5 на госпожа Халк 4551. Не n'ai pas encore trouvé mon régime. Извинете, значи не съм се ориентирала още. Значи едно изменение на Юта Халк, което съм забравя. Докладчикът е против. Той е за. Социалистите и госпожа Суза. Кой е против? Останалите, въздържали се. Мнозинството е против това изменение. С това приключваме агенциите. Нали така? И сега минаваме към функция 5. Donc du budget de la Commission. Бюджета на комисията. Тук имате е, листа, документа, който се нарича Voting List, е, функция 5, Heading 5. Една страничка. Първо изменение. Първото изменение е хоризонтална стратегия на докладчиците за заплати и пенсии. Подробностите са в е, приложението таблица 9. Хоризонтално изменение. То въжи за всички раздели, освен за съвет. Значи за всички други институции, освен съвета, джентълменско споразумение. За. Против двама. Въздържали се, трима против, въздържали се, прието. Следва стандартния курс за намаляване. Donc, euh, За против един, двама, трима, четирима. Въздържали се, приема се. Следва. Изменения на докладчика по другите административни разходи, които са отрязани. Кои са, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Тези три стратегически хоризонтални изменения не покриват няколко други изменения. Сега вече ще ги гласуваме другите по-отделно. Първо изменение 4396 от госпожа Андреасен, докладчик против. Кой е за? Против. 4 за. Въздържали се. Не се приема. Отхвърляне. Изменение 8805 от ГУЕ. Докладчикът е против. За. Госпожа Суза. 4805. Вашето изменение. Вие за него ли сте? Не. Кой е против? Въздържали се? Госпожа Асуза се въздържа. Отхвърля се с а, аплодисменти от госпожа Суза. А, следващото изменение 4577 е на госпожа Гресле. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4188 на госпожа Вертман. Докладчиката против кой е за? Пет души. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение на Либе 5615. Коментари против дискриминацията. Докладчиката за. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Един. Приема се. И сега има три изменения от Комисия по развитие. Може ли да гласуваме анблок? Докладчикът е против тях. Не, не искате. Добре. Изменение 5400. Кой е за? Против. Всички са против. Въздържали се. Отхвърля се. 5406. За. Двама. Против въздържали се, отхвърля се. 5407 за. Елга сама. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следва изменение на НП 8262. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Изменение 80 и 43, 56 пада. Изменение 82-63. То също пада. Да, добре. Следващото пада. И минаваме директно на изменение 4409 на госпожа Андреасън, докладчиката е против, кой е за? Трима. Четирима. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 4410, госпожа Андреасен. Дали да не гласуваме на блок 4410 и 4419, докладчиката е против? Кой е за? Един, двама, трима, 4. Против? Мнозинството, въздържали се, отхвърлят се. Следва изменение, което е оттеглено и изменението е, на госпожа Гресле, Херкулес 2 резерв и докладчиката за. Кой е за? Против? Въздържали се? Херкулес остава в резерва. Добре, благодаря за е, функция 5, бюджета на комисията. Приключихме. И сега преминаваме към гласуването по 3А. Bien. Alors, là, nous prenons notre cahier. Hein? Така, вземете си сега папката, голямия документ. Euh, et dans le gros cahier, version française, c'est la page 100. На френската версия страница 107. 107 страница и на английската версия. 107 страница. 3А. Обръщам се към а, докладчика. Да гласуваме ли по принцип а, за 70 и 5% реда резерва за Шенген? Това ще ни е, спести време без агенциите, защото ние агенциите току-що ги гласувахме. Става дума за Шенген в рамките на измененията, които е, парламента иска да започне отново да преговаря с е, съвета поради сериозната политически проблем, който се проистече след предложението за преразглеждане на регламента за Шенген в триалога. И за това председателския съвет ни помоли и като казвам помоли, по-скоро не даде инстру... инструкции да отразиме съответно тези последици в е, бюджета и да се намери, е, да се създадат възможности да е, преговаряме със съвета по един нов начин, т.е. да се сложат съответните редове в резерва в порядъка на 75% от предвидената сума. Господин докладчик. Да, точно така. Председателството на съвета ще се срещна по темата на 18, така че, както искаха колегите от комисията Либе, имаме резерва за 75%. За всички редове, които се разглеждат тук, мога да ги изредя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 Добре, нека да гласуваме анблок. Кой е за? Кой е против? Трима. Въздържали се. Тогава приемаме измененията в духа на предложението и обясненията на докладчика. От там нататък докладчика ще ми каже дали бъркам или не, но мисля, че първото изменение, което ще трябва да гласуваме, е изменение 293. А, това е покрито. Добре, тогава трябва да обърнете страницата и на страница 109 най-горе за Шенгенската информационна система, този ред, 697 изменение на ГУЕ, което има за цел да се премахнат цифрите. Буквачката е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Следващото изменение се е оттеглено. 318-то изменение, разделно гласуване за цифрите и за резерва. За цифрите докладчиката за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. По резерва докладчиката е против. Кой е за? А, извинете, докладчиката е за. Да, да, да, не съм информирана. Кой е за? Против? Въздържали се? Също се приема. 749. То е съвместимо само за резерва. Гласуваме за резерва в 749. Нали за това става дума? Докладчикът. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 749 изменение се приема. И с това покриваме 43-49, така ли? Добре. 800. А това отпада, с което можем да минем на следващия ред. Следващият ред. За Шенген приехме. И сега гласуваме 42-25. Oui, pardon, oui. Excusez-moi. Euh, donc, je soumets au vote le 297, mais uniquement sur les chiffres. 297, само цифрите, защото резерва сега приехме. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. По този ред останалите изменения падат. 18.02.06 ред. 978. Докладчиката против. Кой е за? Да, чуваме господин докладчикът. Allora, eh, per gli emendamenti 978 e 200... За измененията 978 до и 283, те са покрити в функцията, където гласувахме по 298 за цифрите. 98. Добре, тогава 200, 280, е, 98, кой е за, против, само цифрите. Въздържали се. Приема се. И с това предполагам, че всички други тук отпадат. Alors, euh, nous passons à l'European Return Fund. Nous sommes page 100. И сега Европейския фонд за възвръщане на средства 650-то изменение на ГОЕ. Докладчиката против, кой е за? Въздържали се, отхвърля се. Следващото е идентично. И стигаме до изменение 979 на зелените. Докладчиката против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 321 на Либе. Докладчиката против, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 568 цялото. Доглечката против. Кой е за? 5 души. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 793. Докладчикът е против. А, докладчиката е за. Добре, много добре. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един, двама, трима, четирима. Въздържали се, приема се. И другите две падат. С което стигаме до редове за агенциите. Всичко това бе гласувано. И тогава стигаме до Европейския фонд за бежанци. Изменение 647 на ГУЕ. Докладчикът е против, кой е за? Qui est contre Je vous remercie. Abstention против, въздържали се, въпреки желанието на социалистите, изменението се изхвърля. 44,55 идентично, същите цифри, отхвърлят се 891 от социалистите и демократите. Докладчиката за. Кой е за? Ага. А, докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Отхвърля се. И стигаме до следващото изменение. Три идентични всъщност изменения. Доклад... Докладчиката за. Докладчиката за. За 300 и другите две. Кой е за? Кой е против? четирима, въздържали се и приема се включително идентичните изменения. Обръщаме страницата. Да, на следващата страница. Спешни мерки в случай на масов приток на беженци. Две идентични изменения. 648. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се. Това са изменения от десни и от леви. Преминаваме към Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. 569 то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 892 на социалисти демократите. докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 649 на ГУЕ. докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Също мнозинство. Отхвърля се. На Клод е идентично. 4229. На Ларсло Сурян. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение пада. След това следващите страници се отнася до агенциите, за които гласувахме и за пилотни проекти, по които ще гласуваме утре. И така, трябва да преминем по-нататък. 115 15 също са агенции. Сто страница. 741. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 43-46 на Алваро. Докладчикът е против. Кой е за? Всъщност той е еднакво. Той е отхвърлено също. 308 гласуваме само цифрите. Резерва беше гласуван. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото е покрито. Следващата линия предотвратяване и борба с престъпността. 284. Докладчикът е против. Кой е за? против. Трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Аз не гласувам. Прекратете гласуването. 15 за, 21 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 309 само цифрите. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 273 е съвместимо, тъй като става дума за равенство между половете. Разделно гласуване първа и втора част. Отклачъкът е против първата част. Може би ще ни кажете за какво става дума в първа и втора част. Je, je comprends. Je comprends que... Разбирам, че първата част Става дума за инструменти. Процес. И ля, ля, рапортер е пур. Докладчикът е за. Всъщност, е, поправя се председателя, докладчикът е против, кой е за първата част. Против. Ще направим електронна проверка, но ми се струва, че има мнозинство в подкрепа. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 19 против, отхвърля се. Е, ако можех да гласувам, щях да обърна нещата. Втората част. Best practices for the protection of crime victims including victims with specific needs, such as victims of gender-based violence, victims of violence in close relationships and witnesses. Et cette fois-ci, le rapporteur est pour. Докладчикът е за, кой също е за, против, въздържали се, втората част се приема. Първата се отхвърля, втората се приема. Преминаваме по-нататък към пилотен проект той ще бъде гласвано утре. Европейският център за мониторинг на наркотиците е покрит. Преминаваме към Принс. Това е програма с чудесно име. Става дума за пространство на свобода, сигурност и правосъдие. 717 докладчикът е против. Кой е за? Никой. Всъщност господин Хартунг и госпожа Суса. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото също. 683 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Въздържали се. Отхвърля се. 310 трябва да бъде гласувано, тъй като няма цифри. Докладчикът е за. Кой е против? Въздържали се, приема се. Следващия ред – оценка и определение на въздействието. 311 докладчикът е за, кой е за, въздържали, е, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към е, Агенцията за основни права вноска по дело 1 и 2. Има две идентични изменения. Докладчикът е против. Кой е за? 894 изменение. 656. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се същото мнозинство на госпожа Виржия също идентично се отвърли. 276 на Комисията по жените. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към програмата Дафне. Докладчикът има основно изменение, да или не? Не. Добре. 45-32. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 724 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се със същото мнозинство. 893. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 277. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10-16. Докладчикът. Всъщност той е идентично. 43-11 на Барбара Матера. Докладчикът е за. Не знам защо. Кой друг е за? Против. 6. Приятели на Барбара. Приятма се. Пилотни проекти, агенции, те са обхванати вече. Et donc nous nous retrouvons, Monsieur le rapporteur, à Criminal Justice. Стигаме до наказателно правосъдие. 315 изменение на Либе. Докладчикът е за. Кой е за? Докладчикът има думата. В моя списък нещата са потредели ни различно, но а, аз съм против. 315 все пак. Е, говори се, че докладчикът е против. Кой е за? Седем. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Следва пилотен проект. Връщаме се към Принц. Изменение 33.10 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това обхваща и остатъка от тази линия. Преминаваме към оценка определение на въздействието. 33.11 изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 под контрола на Джовани. Вчера се договорихме с координаторите по категория 3Б да започнем с гласуване по принцип да не се надвишава тавана. Защо? Ви предлагаме това принципно гласуване по тази категория имаме много малък марш на тавана и няма съгласие между групите за координиране на гласуването, не можем да предогадим какъв ще бъде резултат от гласуването. Все пак демокрацията предопределя известна несигурност. Ако случайно всички изменения това, което се предлага по тях, надхвърли тавана, утре докладчика ще ни предложи да направим някои економии и най-вече по пилотните проекти. Затова всеки трябва да внимава, внимателно да се направи сметката при гласуването на измененията, когато гласуваме цифрите. И така, минаваме към гласуваме по принцип първо да не се надхвърля тавана. Всички предложения по категория 3Б да не надхвърлят тавана. Кой е за? Кой е против? Никой не е против. Въздържали се. Госпожа Суза. Господин Салвадор. случай, че гласуваме всички изменения и след като си направим сметките, т.е. след като секретарията направи сметките, установим, че сме надхвърлили тавана, какво означава това? Че ще се е, направят някои съкръщения, така ли, по проектите? Не, че ще има нови изменения? Да, опасявам се, че точно това означава. И така. Гражданство. Шестотен трето изменение на Комисията по културата. Докладчикът е за, кой друг е за, против. 5. Въздържали се, приема се. Следват пилотни проекти. И така, преминаваме към програмата за културата 4412. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 566. Докладчикът е против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 898. Докладчикът е против. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 45-то докладчикът е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се със същото мнозинство. 757 има две гласувания. Първо по цифрите и по коментаря докладчика е за двете. Първо по цифрите, кой е за? Против. Петима, въздържали се, Приемат се цифрите по коментара. Кой е за? Против? Въздържали се? Същото мнозинство. Приема се. В такъв случай следващото изменение е обхванато за езици, които са застрашени. Вече не са. Имаме подготвително действие. Преминаваме към европейски знак за наследство. Докладчикът е за 70 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към медия. 44.13. Докладчикът е против. Кой е за? Двама. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 567. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 на Комисията по културата. Разбирам, че има два отделни гласувания по ангажиментите и по плащанията. Докладчикът е за ангажиментите. Кой друг е за? Против? Двама въздържали се. Приема се. Сега за плащанията. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се с същото мнозинство. Следват подготвително действие, пилотен проект. Стигаме до Медиа Мундус. 897. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. Докладчикът е против. Кой е за? Въз... Против. <laughs> Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. Следващо е идентично. Тоест и то се отхвърля. По този ред нямаме никакви изменения. Всички бяха отвърлени, Така че по тази линия няма да бъдат внесени изменения от парламента. За специални ежегодни събития имаме в приложение таблица. Ще гласуваме Амблок, компромисен пакет. Всички разполагате с него, знаете какво гласуваме. Кой е за този списък от специални ежегодни събития? Кой е против? Двама, трима, въздържали се. Зелените се въздържат. Таблицата се приема. Преминаваме към младеща в действие. Youth in Action. On me dit que... Докладчикът може би има устно изменение. Имате думата. Да, имам едно устно изменение именно да се добавят 1 милион евро към ам, платите ангажименти и ам, още 1 милион към плащанията. Това е поред ред 150555. 1 е милион за кредити за поети ангажименти и 1 милион за кредити за плащания. Кой е за? Това е изменение, това е устно изменение. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Това обхваща цяла, целият този ред. И така преминаваме към административно управление. Преминаваме като, към мултимедийни действия. С изменение 4181 на Ангелика Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? 5 има. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 77. Кой е за? Против? 4, 5 има. Въздържали се? Приема се. Следващото изменение е обхванато. Преминаваме към информация за медиите 4182 на госпожа Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Докладчика предпочита 78. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Това е симетрично. Следващото изменение е идентично, така че е обхванато. Информационни центрове, устно изменение на докладчика. Комисията по културата иска 1 милион за ангажименти и 1,6 за плащания. Това са изменения на Комисията по културата. Добре, първо ще гласуваме изменението на госпожа Вертман. 4182. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме 52 с устното изменение на докладчика, който предлага да се запазят цифрите по задълженията, но да се намалят плащанията на 1 милион, от 1 милион 600 на 1 милион. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Това фаща и следващото изменение. Преминаваме към комуникация на представителствата на комисията. 4184 на госпожа Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 4316. Докладчикът е за. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Преминаваме към да общуваме на тема Европа в партньорство. 693 на ГУЕ, докладчикът е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 4185, докладчикът е против, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 211 на АВКО, за подготовка на изборите. Докладчикът не иска това. Кой е за? Никой. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? В 79-то на Комисията по култура. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това обхваща 43.17 и всъщност трябва да го гласуваме, да гласуваме коментарите. Докладчикът не ги харесва. Кой е за коментарите? А, хайде, е, приятели и либералите. Много интересно. Електронно гласуване. Микрофонът не е включен. Отхвърля се. Преминаваме към анализ на общественото мнение 4186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Докладчикът предпочита 80-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващото е обхванато. Преминаваме към онлайн и писмени инструменти за информация и комуникация. 4187. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Със същото мнозинство. 4253 на Дорис Пак. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Това беше за цифрите. Трябва да гласуваме сега коментарите, бележките. Кой е за бележките? Против? Групата на Дорис пак. Нека все пак да направим електронна проверка. Електронна проверка по бележките 42-53. Докладчикът. Докладчик. In realtà eh, questo emendamento con riferimento ai remarks è uguale al... Всъщност това изменение е точно същото, що се отнася до сумите, като това в 793. Така че е, е, аз съм за... Е, Извинете, 794. Аз съм е, за 794. Съдържанието е същото, така че нямам възражение. Добре. Гласуваме бележките по изменението на Дорис Пак. Доколкото разбирам, докладчикът приема изменението, макар че не харесва вносителя. Все пак стараем се да се шегуваме, да създадем приятна обстановка тук. Имаме нова информация. Можем да променим гласуването чрез електронно гласуване, така че моля гласувайте. Pardon. Donc on recommence. Alors, on arrête le vote et on le recommence. Спираме гласуването и ще започнем от начало, защото не бяхме добре информирани. Искам да се извиня. Сега сме добре информирани. Така че, моля, гласувайте. Le vote est clos. Прекратете гласуването. 34 за, 7 против. Триумф е, за Дорис Пак и за докладчика, що се отнася до бележките по това изменение. По цифрите трябва да гласуваме 81, нали? Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Така се решава проблема с всички останали. Преминаваме по-нататък към приоритетен проект. Минаваме към Европа за гражданите. 4189. Докладчикът е против. Кой е за? Седем. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 896. Докладчикът е против. Кой е за? Социалистите. Кой е против? Всички останали въздържали се, отхвърля се. 482 на Комисията по заедостта. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се със същото мнозинство. Докладчикът предпочита 82 на Комисията по културата. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Има пилотни проекти, следват, слигаме до посещения в комисията. Очарователно. 83-то изменение на култ. Кой е за? Докладчикът е за. Кой е против? Въздържали се? Благодаря. Приема се. Дом на Европейското гражданско общество. Устно изменение на докладчика. Да или не? Не. 217 изменение. Е, 217. Е, Що се нас до 217 изменение? Не можем да приложим този ред. Така че предлагам да има подготвителни действия е, съгласно пакета предложения, които ще се гласуват утре. Тук може би можем да гласуваме по коментарите. Да, трябва да гласуваме по коментарите. Да, нямаме юридическа база все още, така че трябва да гласуваме само за пилотен проект. Et on votera, si ça devient un projet pilote, on votera les remarques avec le projet pilote. Тогава и бележките ще бъдат гласувани, когато гласуваме пилотния проект. Това е логично. В такъв случай преминаваме към Европейска година на гражданите. Двеста и дванайсто изменение. Няма устно изменение. 211 изменение. Първо цифрите, след това коментарите. Две гласувания. Докладчикът е против и двете. Кой е за цифрите? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Кой е за коментарите? Против. Въздържали се. Струва ми се, че е мнозинство против, но нека да проверим електронно по коментарите по изменение 212. Моля, гласувайте. Le vote Прекратете гласуването. 19 за, 19 против. Отхвърля се. Преминаваме към 901 изменение. Ще гласуваме първо цифрите, след това коментарите. Докладчикът е против. За цифрите кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. По коментарите кой е за? Против. Ще трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Le vote est ouvert. Votez, votez, votez. Chaque vote compte. Гласувайте. Всеки глас е, има значение. Прекратете гласуването. 19 за, 20 против. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 290. Също гласу докладчикът е против коментарите и измененията и цифрите. Извинете, той е също, така че гласуваме 483-то. Докладчикът е против. Кой е за? Всъщност има промяна. Устно изменение има ли? Не. 483-то изменение. Докладчикът е за. Джовани има думата. Ситуацията е малко сложна. Има устно изменение към 483, с което се иска 500 хиляди да бъдат добавени към изменението на Комисията по за заетост към а, бюджетните кредити и заплащания. Аз предлагам 1 милион за бюджетни кредити за плащане. It's already His commitments, two million and, and Юта. Джованни. 2 million in commitment. Джованни, какво имаш предвид? Два милиона за ангажименти? Не. един милион и, е, по един и за двата варианта. Един за ангажименти, една и съща сума за ангажименти и плащания. Добре. This is the oral amendment. Това беше устното изменение на докладчика. Donc, donc, si j'ai bien compris. Правилно съм разбрал. 483-то изменение, по което гласуваме, се отнася до това да се осигури 1 милион като поети ангажименти, тук няма промяна, и вместо 500 хиляди плащания да се добави 1 милион, т.е. същата сума. Нали така? Кой е за? Против. Единайсе. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение. Следващите изменения по този ред отпадат. Преминаваме към дейности в областта на комуникацията с оглед на европейските избори ново изменение от АВКО. Докладчикът е против. Кой е за? Госпожа Суза. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изпълнение на европейски граждански инициативи. Предложение на АВКО за създаване на нов ред. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следва пилотен проект. Ние разгледахме административните въпроси, пилотните проекти. Стигаме до действия на Съюза в областта на здравеопазването. 43-34 изменение за паневропейска мрежа за наблюдение. Кой е за цифрите? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Никой не ги иска. Относно бележките, докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. Тъй като не гласуваме цифрите, 529-то трябва да се гласува. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следват агенции. Следват пилотни проекти. Административни разходи. Euh, donc, si, si le rapporteur est d'accord, nous... Ако докладчикът е съгласен, можем да преминем гражданска защита в Европейския съюз. Има едно изменение на Джорджио Ставракакис. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Така, приключихме по функция 3b. Ще направим а, сумиране на цифрите, за да видим дали сме в рамките на тавана или не. Така че предлагам сега да направим пауза 2 минути, за да се подготвим за гласуването а, по функция 2. Bien. Добре. Everybody has had the opportunity. Всички имаха ли възможност да свършат каквото имаха да вършат? Можем да започнем отново. И сега сме в функция 2. Страница 80 от френския вариант. Alors, euh, le temps de laisser euh, aux membres du PPE revenir. Оставам време на членовете на НП да си вземат местата. По съгласие с докладчикът, нека да попитам. Ако продължим в същия, в същото темпо, което е доста енергично, ако междувременно успеем да разпочатаме всички списъци за гласуване по рубрика 4, ще можем да гласуваме по рубрика 4 и тази вечер. Казвам това на сътрудниците да имат предвид да се опитат да разпечатат и е, списъците за гласуване по функция 4, нали? Така. По функция 2. функция 2. Ако може малко тишина в залата. Госпожите от НП, моля. Господин докладчик, може ли да гласуваме е, по редовете или нещо друго предлагате? Устни изменения има ли? Имате думата. Così come è noto ai coordinatori, abbiamo avuto in più occasioni Както е, знаят координаторите, ние обсъждахме нееднократно тази тема, специално свързана с резерва. И сега този въпрос ще трябва да бъде повдигнат и в е, Функция 2 е с, с поредове за развитие на земеделските райони. А същото ще поставим като проблеми утре в а, е, функция 1Б. Там има резерви от социалистите и от либералите. И социалистите ме помолиха да подам устно изменение за плащания по е, няколко редове 04, 02, 01, 06, 19, 13, 18, 18, 19, 13, 04, 01, 02, 0402-1106, 13 като искането е да се сложат в резерва кредитите за плащане във всеки ред и да се е, поясни от колегата Азибал, който работи по въпроса, е, пояснение за цифрите. Председателят, всички имате ли документа? Списъка с всички е, редове, които са свързани за резерва, имате едно е, един документ за устно изменение. И значи тук има и изредени от условията за оттегляне на резерва. Не мисля, че трябва да навлизам в подробности. Тук е, става дума за условията за вдигане на резервата. Това е обсъдено вече а, от координаторите най-важното е, че тук трябва да получим информация от съвета и комисията във връзка с проблеми с плащанията. Основната цел е да не се озоваваме в крайна сметка с помирение, с тези процедура по помирение по тези резерви, тъй като искаме съветът да отговори положително, за да може да се увеличат плащанията в бюджета за 2013 година. Благодаря, Салвадор. Обсъдихме тази тема на заседанието на координаторите. Говорихме за това до каква степен този резерв е а, желателен или не. Моята политическа група все още е против идеята да се създава какъвто и да било резерв или да се блокират плащанията по Кохезионния фонд. Не мисля, че това ще има положителни резултати и ще е доста трудно да обясним на хората, че за да защитим плащанията, използваме структурни фондове. Така че моята политическа група е против, но можем да се съгласим да се гласува. Това е устно изменение е, с подкрепа на две големи е, политически групи, така че е, ще трябва да се гласува сигурно. Да, този въпрос го поставяхме нееднократно в председателския, в, на срещата на координаторите, с цел да по някакъв друг начин да разгледаме проблема с кредитите за плащане. В момента сме на заседание, което, както всички наши други заседания, се предава по интернет. И ви припомням, че имаме и една друга инициатива за тристранно заседание, чисто техническо, а също така и политическо, между председателството на съвета, кипърското председателство, комисар Левандовски – и нашата комисия по бюджета. Всички групи е, бяха представени на това заседание, където се опитахме да изясним начина по който се изчисляват необходимо нуждите от плащания. т.е. как процедира комисията тя, на базата на цифрите, изпратени от страните членки. И е, бе потвърден факта, че така, заложените цифри на нуждите за плащания всъщност се основават на огромна хаос и никаква прозрачност и яснота няма. И както коментирах вчера пред координаторите, аз се обърнах и към пресата. Предоставих им заключенията на тази наша среща – и вече в определени страни пресата реагира. Затова се надявам, че при преговорите на настоящия бюджет ще можем да процедираме по малко по-различен начин от предходните години. Защото до последно бяхме в пълно объркване относно това как се определят цифрите за кредитите за плащане, което от политическа гледна точка не е приемливо. Така че, ето, имаме съобщение по този въпрос, с което, според мене, ще се наложи да въведем изменения, вероятно и в регламента за финансиране за многогодишната финансова рамка и в много междуинституционалното споразумение също защото не можем да продължаваме с този диалог между глухонеми по бюджета и кредитите за плащания. Ние искаме да застанем зад едни цифри за кредитите за плащания, които не е въпрос да отговарят на политическите искания или цели на парламента, а на С, а да отговарят на нуждите на държавите членки, т.е. Нужди, техните нужди за възвръщане на изплащане на средствата ни. Та, ако добре разбирам, докладчикът подава едно основно изменение, което не подкрепя но а, се очаква то да бъде обсъдено. Докладчикът. Благодаря, господин председател. Съвсем точно обобщихте моята позиция. Смятам, че може да се гласува устното изменение, но моята позиция е против него. Мога ли да ви помоля за следното? Това изменение очевидно ще замени някои от точките, по които вече сме гласували, а други, и други изменения – по резервите, които ще се гласуват утре. Не бих искал да се връщаме и да гласуваме по няколко пъти по едно и също нещо или по подобни неща. Е, С други думи, във всички случаи по този ред ще гласуваме цифрите. Добре. А, тук се е, предлагат изменения да се сложи в резерв цялата сума кредити по определени редове. Е, l'amendement est adopté, évidemment. Ако се приеме изменението, естествено няма да гласуваме по въпроса за резервите за тези редове. Но нали, това е ясно. Но от друга страна, може да се окаже така, че има редове, ако се отхвърли изменението, трябва да се въведат други изменения, за да се отдели резерв, например, на 20%. там ще гласуваме сега. Не знам дали ще се случи или не. Може би няма да се наложи. Нали? Нали правилно? И вие така разбирате нещата. Благодаря. В нашия случай е, този проблем не е проблем, пред който сме изправени, защото тези устни изменения, които сме подали, ще заменят по-рашните ни изменения, където се говори за резерв от 100%. Всичко, което се променя тук, са коментарите. Така че е, би било странно да гласуваме отново. Добре, така се упростяват нещата. Значи, вие а, оттегляте изменението си за резерв в замяна на това, което предлагате. Докладчикът? По отношение на групата на социалистите, бихме искали да оточним, че това изменение заменя другите изменения по резервите. А, искам да попитам либералите дали за тях въжи същото по отношение на измененията, които са подали и за резервите, които трябва да се гласуват. Двама души искат думата. Ян? Що се отнася до позицията на групата на либералите, ние сме за това устно изменение да бъде гласуване гласувано и ще гласуваме в подкрепа на устното изменение. То, то няма нищо общо с факта, че имаме други изменения по резерва. Е, Елга. Извинете, господин председател. т.е. Ние, либералите, си е, настояваме да се запази нашето изменение, което сме предложили по резерва Хелви, след това докладчикът. По отношение на политическия подход на моята група, да, е, мисля, че няма проблем да се гласува устното изменение, това е ясно, но както вече казах, тук става дума за тежка политическа борьба за въпро... по въпроса за е, нивата на плащанията. И това е основно предложение да има 100% от плащанията в резерв е нещо странно. Как ще го обясним на хората? Не е подходящ момента за такива предложения. Затова ще гласуваме против. Благодаря, това е ясно, господин докладчик. Само исках да кажа, че микрофона на господин Мулдер е, се изключи към края на изказването му, така че не съм много сигурен какво искат а, е, а, е, либералите да направят с резерва. Затова ще гласуваме и след това във връзка с резултата от гласуването социалистите биха могли да оттеглят изменението по функция 1б за утре сутринта, тъй като то засяга същия резерв – а пък Алде казват, че ще запазят своето изменение, което ще се гласува утре сутрин, когато стигнем до тази точка. Добре. Значи сега ще гласуваме устното изменение, представено от две групи. Докладчикът предлага да го гласуваме, но не е за него. Кой е за? Против. Нека да гласуваме с картите. Аз лично мога да гласувам. Но, je ne peux pas. А, bon. А, добре, не мога. Добре, добре, няма да гласувам. Не се брои гласа ми. On me dit non. Oui, il y a même deux de PPE en trop. On a deux PPE en trop. Bon, le vote est ouvert, je ne vote pas. Аз не гласувам. Тук има а, даже още един член от НП, който е в повече, затова моля някой да не гласува. Моля, вотът. Можете да гласувате. Tous les PPE présents peuvent voter, sauf Mme Carvalho, qui a la... Всички от ЕНП могат да гласуват, освен госпожа Карвайо, която имаше любезността да се въздържи. Не е задължително, но можете. А, можете да гласувате сега. Ето, край на гласуването. 17 за, 23 ма против. Въздържали се двама. Тоест, устното изменение не се приема. Социалистите оттеглиха изменението, но либералите го запазиха, така че ще видим утре. От тук нататък можем да се върнем на втора функция на страница 91 и започваме с е, пилотен проект. След това възвръщане на средства. 98 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 687 отхвърля се. 34 на Агри. Докладчиката за. Кой е за? Против. Е НП има ли позиция? Докладчикът е за. Кой е за? Против. 34-то изменение. За селяните става дума. Въздържали се. Приема се. Малко объркано, но се приема. Програми за неправдани. За против, въздържали се, отхвърля се. 999, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 42-30, кой е за? Против. Нека да проверим. 4230. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте, гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 24 против, отхвърля се. Тоест всички изменения по тази програма се отхвърлят. Следващия ред. Захар и за глюкоза. 42,82. Докладчиката за, да, извинявайте, Дерек. Господин председател, има шест много подобни е, изменения за... Може ли да ги гласуваме всичките? Thank you. Thank you. Euh, donc, sur cet amendement et les amendements identiques de Derek Vaughan, euh, le rapporteur est contre. Qui est pour Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Тоест всички се отхвърлят. Следващия ред. Оперативни средства за организации на производители. Изменение 28. Кой е за? Докладчиката е за. Против. Въздържали се. Приема се. А, голямо мнозинство. Отиваме на следващата страница. предварително признати групи. 18-то е, изменение, докладчиката е за, за, против, въздържали се, приема се. Всички останали се покриват. Схема за плодове в училище. 616 го е докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото отпада също. Изменение 19 на Агри. Докладчиката за, за, против. Въздържали се, приема се. Всички останали на този ред падат. И сега стигаме до сектора за е, винар, лозаро вина. 4108, докладчиката е против. Колко смайващо. Кой е за? Трима. Против. Всички, които обичат е, виното. Въздържали се. Отхвърля се. 41-51. Докладчикът е против. Кой е за? Един, двама, трима. Северните страни. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Също така. И стигаме до другите мерки. Продължава Лозаро Винарси сектор 4107, кочка против, за кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4152 за. Обикновените за подозрени лица. Против. Въздържали се, отхвърля се отново. Съвсем логично следва гласуването. Мерки за насърчаване. Плащане от страна на държавите членки. 20 за. Докладчика е против. Кой е за? Изменение 20. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. С което се покрива целия ред. И сега стигаме до сухия фураж 41.53. Докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Мляко и млечни продукти. Изменение 31 на Агри. Докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. С което са покрити всички други изменения по този ред. Отиваме на реда мляко за училища. 876 докладчиката е против. Кое за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4178 същото. 617 го е докладчиката е против. Кое за? Аха. Я да направим електронна проверка, защото тук нещо не е само класически лявото. Аз мога ли да гласувам? Добре. Голяма мистерия е всичко това. Край на гласуването. Шестнайсет за, 24 против. Аз съм за е, вина в училищата. Шега. Е, с това приключвам политическата си кариера, сигурно. Добре, отхвърляме. От тук нататъка следващото. Следващите са еднакви. 42-31. Докладчиката е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Продължаваме говеждо и телешко. 998. Докладчикът е против, кой е за? 6, на 8, 9. 8. Кой е против? Мнозинството, въздържали се. Отхвърля се. И с това отиваме е, по-надолу на 32 изменение, кое е за, кое е против, въздържали се, приема се. 33-то извънете. И на следващата страница живи животни. Това вече е забавно. Значи има помощта за умрели животни, има помощта и за живи животни. А, помощи за те първа раждащи са имали. Много е сложно всичко. Тук по този ред, изменение 32, подкрепно от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Всички останали падат. Следва възстановявания за свинско месо. Докладчика е за свинското. Изменение 30. Кой е за? Добре. Против? Въздържали се? Спиското се приема с изменение 30. И преминаваме към яйцата, омлетите. Изменение 39. До омле... Е, за омлетите и докладчикът. Кой е за? Кой е против? Никой. Въздържали се всички. Обичаме яйца. С единодушие приемаме изменение 39. Сега, птиче месо. 998. Докладчикът е против. Кой е за? А? Против. Въздържали се. Отхвърля се. С това се покриват всички следващи и стигаме до 29-то на Агри. Кой е за? Докладчикът е за. Е, НП, ако искат да си вдигат от време време ръката, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. И стигаме до пчелите, пчеларството. 41.56. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Кой е против пчелите? Мерси. Въздържали се, отхвърля се с а, голямо мнозинство. 42.32 на Шориан, Кой е за? Докладчикът е против. Против. Въздържали се. Много безпокоително. Тук явно има разделения и за пчеларството и въобще, но мисля, че голямото мнозинство беше, за, беше против е, съжаляване. И стигаме до пилотни проекти и след това в дъното най-долу на страницата има един резерв. А добре, това е оттеглено, няма да говорим, но отново стигаме до говеждото. Специална премия за едър рогат добитък. Тоест, борбата с бикове. Докладчикът е против. Аз също. Кой е за? Ставам за изменението. Ан. Ще дам същото обяснение, което дадох миналата седмица. Тази сума се дава на Дания, Швеция и мисля, че също Словения или Словакия. Не мисля, че там има а, бикоборство. Просто обяснявам глас... как ще гласуваме и какво значи как ще гласувате против. Uh, е, you, you want the floor? Хелга, искате ли думата? А, тук пише, че средствата не трябва да се харчат за бикоборство. Това за мен е приемливо. Lethal, lethal bullfighting. There are countries where they... Има страни, в които има а, също бикоборство без това да води до убиването на бикове. Тук пише, че, не, е, че се изключва бикоборството водещо до смърт на бика. Не, е, може би ви се струва смешно, обаче за някои от нас тези неща са доста важни. И така, нека да, да гласуваме електронно. Окей. Donc, le vote est ouvert sur... Моля, гласувайте по това изменение. И тук вече нашия координатор от ЕНП много държи. Давайте, гласувайте. Край на гласуването. 13 за, изменението 27 против. Отхвърля се. От тук може вече да минем на помощите за тютюна. Проблемите с биковете, кравите, телетата са решени. За това сега отиваме вече а, на темата помощ за тютюн. 754 докладчика против, кой е за? Проверяваме по електронен път. Votez, votez, воте, votez. Le vote est clos. Le vote est clos. Ça fume, ça fume хайде, давайте, почна вече да излиза пушек, но още е черен. И отхвърля се изменението, 17 за, 21 против, с което са покрити и всички останали, няма друго. След това специфично подпомагане, обвързани с производството приеки помощи. Какво значи обвързани? Изменение 21. Кой е за? Докладчиката за. Против. Въздържали се. Приема се. Целият ред покриваме с това. Вече на 90-та страница от френския текст сме подготвително действие. Раз... Програми за развитие на селските е, райони 618. Кой е за? Докладчиката против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4484, същото. 910. Покрива ли се? Това, а, добре, социалистите го оттеглиха. Значи 24-та. 100 милиона. Докладчиката за... Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Казват ми, че има коментар към 10, изменение 10.02. Трябва да гласуваме ко... коментара. Докладчикът е против. Коментара по 10.02. Кой е за Елга? Против. Всички други, много други, въздържали се. Отхвърля се коментар. И с е, това стигаме до проекта, проект и след това отиваме по-нататък. Е, счетоводно уравняване на сметки от предходни години. 509 е, изменение от Комисия по околна среда. Докладчиката против кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Другите две се отхвърлят. Изменение 25 на Агри. Докладчиката за. Кой е за? Против въздържали се, мнозинство за, с което го приемаме. Разрешаваме на спорове. Госпожа Андрея Съм докладчиката против, кой е за? Четирима. Кой е против? Много. Въздържали се, отхвърля се. После, повишаване на осведомеността на обществеността за общата село-стопанска политика. Това е много благороден проект. Изменение 576. Докладчиката е против. Кой е за? Едно, двама, против. Въздържали се, отхвърля се. 22. докладчиката е за. Кой е за? Против. Ага. Мисля, че не се приема, но нека да проверим по електронен път. Верификация електроник. Je vote. Аз имам право в момента да гласувам. Давайте, гласувайте. Петима души спят. Край на гласуването. 15 за, 21 против. Изменението се отхвърля. Сега гласуваме 510 изменение. Докладчикът за ли или против? Докладчикът е за. Така, това е вариант Б. Кой е за 510-то? За, против, въздържали се, приема се и с това се покрива и следващото. И пилотния проект го оставяме на страни. Следващото програмата Live Plus. Abstention rejeté. Le 700... 710 на Гоя. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото е идентично. 624 на Гоя. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото е идентично. Докладчикът предпочита 535 на Комисията по околната среда. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите са обхванати от това изменение. Следва пилотен проект, след това агенции, агенции, пилотни проекти. Интервенция за рибни продукти. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. ГУЕ са изолирани. 4504 е идентично. Следва пилотен проект. Стигаме пак до програмата за рибарство, този път за най-отдалечените региони. 713 изменение. Става дума за островите в Тихи океан и прочие. ГУЕ предлага това е изменение. отклачвате против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото изменение също се отхвърля. Следват пилотни проекти, така че обърнете страницата. Подготвителна работа за нови международни организации в областта на рибарството. 327. Кой е за? Против. Благодаря ви, но трябва да направим електронно на проверката, тъй като твърде малко ръце бяха вдигнати. Моля, гласувайте. Гласувайте, моля. Има един социалист в повече. Катрин, не може да гласувате. Въздържайте се от гласуване. Прекратете гласуването. 14 за, 24 против. Това изменение се отхвърля. Следваща линия. По-активен диалог с риболовната промишленост. 328 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Европейски фонд за рибарство. 707 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Следващото изменение също се отхвърли, защото е идентично. Цел сближаване. 628 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4474. Докладчикът Всъщност то е идентично. 911 изменение. Резервата се оттегля, така ли? 329-то изменение на Комисията по рибарство. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Това обхваща и следващото изменение. Следващия ред. Извън цел сближаване. Интересно е, че в политиката за рибарство има цели сближаване, извън цел сближаване. 629, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е идентично. 912 изменение, резерва на социалистите, те е отеглена, за това ще гласуваме 330 изменения. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следва пилотни проекти. Подкрепа за управлението на рибните ресурси. 577 на ИСР. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 679 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 4506 е идентично. 331 на Комисията по рибарство. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Любопитно. Групите са разединени. Нека да направим електронна проверка. Сега има един от Алде повече. Не, извинете, не е така. Можете всички да гласувате. Прекратете гласуването. 15 за, 24 против. Отхвърля се. По този бюджетен ред нямаме изменения в такъв случай. Следват пилотни проекти. 332 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Не вдигате ръка. Прекратете гласуването. 13 за, 26 против. Отхвърля се. Следва агенции. Програма за подпомагане на по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. 335-то изменение на Комисията по рибарство. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите изменения отпадат. Следват пилотен проект стигаме до е, фитосанитарни мерки. 709 на ГУЕ, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 518. Разделно гласуване. Sorry? In which one? 709. А, окей. 709. Искате да има отделно гласуване по бележките по 709, така ли? Какво е мнението на докладчика? Докладчикът има думата. Отново и в този случай изменение 709, изменение 518, също 4505. Към всички тези изменения има един, едни и същи коментари. Аз съм против цифрите в тези изменения, но за самите коментари. Коментар sur le... Така, коментарите по 709 изменение. Докладчиката е за, кой е за? Против въздържали се, приема се. По 518 трябва да гласуваме цифрите. Ние гласувахме против цифрите в 709 изменение. Цифрите са различни. Не сме гласували цифри по този ред, така че трябва да гласуваме по цифрите. За или против, но трябва да има резултат от гласуването. Добре. И така, по цифрите, по изменение 518. Докладчикът е против, кой е за? Госпожа Десуза, кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към 27 изменение. Докладчикът е против. Той е за. Докладчикът е за. Кой друг е за 27 изменение? Против. Въздържали се. Приема се. Това обхваща всички останали изменения по този бюджетен ред. С това приключихме по функция 2. Сега ще направим прекратяване на заседанието. Първо докладчикът има думата. Не мисля, че групите са готови с списъците за гласуване по функция 4. Така че може би е добре по тази функция да продължим гласуването утре сутринта. група? Какво е становището на политическите групи? Социалистите са готови. Либералите готови ли са? С а, функция 4. Социалистите, АЛДЕ, Зелените, е и ИСЯР, дори а, Андерсен е готова за гласуването. Може би не е за, но тя е готова да гласува. Само НФП не е готова, така ли? Госпожа Соза, готови ли сте? Uh, yet, we... Все още не сме готови, но ако ни дадете малко време, една малка почивка, може би ще... Добре, нека да направим прекъсване за 5 минути, за да може всички да се подготвят, включително и моята политическа група. Благодаря. Окей. Okay. Ladies and gentlemen. Дами и господа, всички групи са готови. Всички разполагат с списъци за гласуване. Everybody apart myself. Всички без мен. Bien. S'il vous plaît. Много ви моля за внимание. Разполагате с списъка за гласуване. Започваме с гласуване Амблок по компромисно изменение. Този компромис се отнася само до цифрите. Има три подблока. Първият блок, кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Вторият подблок за възстановяване на сумите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Третия подблок. Разделяне на редовете. Кой е за? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Всички изменения блок са прияти. Преминаваме към отделните гласувания, които не са включени в компромиса. Отново гласуваме само цифрите. По 010302. Изменение 41-40. Докладчикът е против. Кой е за? 4 Има Кой е против? Большинството въздържали се. Отхвърля се. 88-29. Докладчикът е против. Кой е за? Има Кой е против? Въздържали се. Също мнозинство. Отхвърля се. 88-29 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 88-11 и още две. Идентични. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърлят се. 88-12. Докладчикът е против. Кой е за? Против трима, Кой е против? Въздържали се, отхвърля се със същото мнозинство. 88-33. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 88-01. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 85-52. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 88.02 на ГУЕ, докладчикът е против, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 80-94 няма да бъде гласувано. Гласуваме само по плат щанията за възстановяване на цифрите в проекто бюджета. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към коментарите. Изменение по коментарите 42-38. Докладчикът е за. Кой е против? Кой е за? Против. Електронна проверка. Аз гласувам, освен ако не ми събранят. Госпожа Траутман не е тук, социалистите могат спокойно да гласуват. Прекратете гласуването. 15 за, 21 против. Отхвърля се. 86-72. Докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 87-85, разделно гласуване. Първа част, цял нов текст. Вие го имате, докладчикът е против. Кой е за първата част? Против. Въздържали се, отхвърля се. Втората част. Тя няма смисъл, ако първата липсва, така ли? Не, не, няма смисъл. Без първата част няма втора част. Ако рибата няма глава, няма и опашка. Ясно. Преминаваме към изменения на АФЕТ 66. за смяна на заглавието кой е за, против, въздържали се, отхвърля, е, приема се, приема се. 8801 на ГУЕ да не се финансира действия с военен характер. Кой е за? Докладчикът е против. И господин Хартонг. Большинството са против. Отхвърля се. Комисията ФАМ 6207. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4274 за насърчаване на ненасилието. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-73 на зелените. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение НП 82-17. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Има устно изменение на докладчика. Създаването на мрежа за медиация, диалог и прочие. И създаването на Европейски инициатива за Институт за мир. Председателя на Комисията на бюджета е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трябва да кажем на Франческа Братнер. 42-37. Обмен на експерти. Докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 51, 85 на АФЕТ. Повече за повече. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 4276. Насърчаване на неизползването на сила. В Европейския парламент кой е за? Против. Въздържали се. Струме се, че има мнозинство в подкрепа, но нека да проверим. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 18 против. И така можем да насърчаваме неупотребата на насилие. 42 4102. Европейска мрежа за обслужване на възрастни лица. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Приема се. 44-14. Борба срещу антисемитизма. Докладчикът е за. Против? Предпочитам да минем към електронно гласуване, защото никой не вдига ръка. 44-14. Е Отнася се до борбата срещу антисемицизма. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. Двадесет е, за, 13 против. Е, приема се. Това обхваща ли и следващото изменение? Не, защото това е друг ред. 84.15. 44.15 докладчикът е за, кой друг е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имаме отново принципа повече за повече. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение на АЛДЕ за проекти на USBR. Докладчиката е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Отново насърчаване на използването на насилие в Европейския съвет. 4275 докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се със същото мнозинство. Относно мрежата на старшите служби, кой е за, против, въздържали се, приема се. Същото мнозинство на АФЕД 5062, повече за повече, кой е за, против, въздържали се, приема се. 4416 Добавени на аспекта човешки права, включително свобода на религионните служби. Докладчиката е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 44.17 е по същата тема. Докладчикът е за, със същото мнозинство, за, против, въздържали се, приема се. Можехме да гласуваме амплок. 88-41 на Алде. Докладчикът е за. е за покриване по Рио плюс 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9, 54, 51. Устно изменение на социалистите и демократите. Не. Хайде. Просто да допълним да с това изменение. Не, не заместваме текста. Председателят, социалистите и демократите предлагат всъщност добавка, а не заменяне на текст. Вие като добавка бихте ли съгласили, господин докладчик? Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? ли се, приема се. Като допълнение. Като допълнение. Изменението на 9, 5409, социална закрила. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следва Последен ред, изменение на социалисти и демократите 8005. Осно, изменение по бележките след капесите билдинг. Горан. Може би трябва да поясним в, в, в първоначалният текст се говореше за публична администрация. идеята да се подкрепят гражданското общество на кипърските турци. Искам това да стане ясно. Това е важно прецизиране. Александър, въпрос, за да разбера изменението. Не може ли да се тълкува по начина, че това би означавало признаване на турските партии, ако говорим за кипърско-турската общност. Не, ние говорим за населението, ние не говорим за държавата, защото общността не включва държавата, по мое мнение. Не зная как бихме могли да го направим по-ясно. Председателят, предлагам Ян Мюлдер, за да се избегне неразбиране, може би да се каже, турскоговорящата част на Кипър. Председателят, предлагам, тъй като това е деликатен дипломатически въпрос и за това езикът тук има значение, за това предлагам при гласуването да имаме предвид, че това изменение цели е насочено към частта, окупирана от Турция, тази част на Кипър, която е окупирана от Турция, като използваме дипломатичен език, който е коректен. Очевидно, обаче, има различни версии, различни разбирания по въпроса тук. Ние ще поискаме Афет да изясни каква трябва да бъде вярната формулировка дали да бъде турскоговорящите лица на острова на Афродита или нещо друго. Елга. Има бюджетен ред, който е за а, подкрепа на а, кипърската турска общност. Може би да възприемем тази формулировка. Ангелика? Там се казва турска общност, не се казва турска кипърска общност. И там искат да се добавят едни 3 милиона, което няма проблем, но искам да попитам комисията на кого се дават тези пари? На комисията за безследно изчезнали лица или на Комисията за запазване на историческото наследство. А, тук става дума за регламент, където си има точни формулировки. И ако променим, аз лично считам, че е, не можем да е, правим така, че да сменяме политическата формулировка в един регламент. Това не е добро, добър сигнал. Добре, добре, Ангелика, ясно е. Нека да не влизаме в дебати по същество. Alors, е, oui, е, il y a une proposition du vice-président има предложението от заместник председателя на комисията господин Калфин да може утре да се доуточни текста, затова да отложим това гласуване до утре. Добре. Много умно предложение от е, нашия заместник председател господин Калфин. С това ние приключваме. Благодаря на всички депутати. Особено на тези, които вдигаха ръка до последно. Благодаря и поздравления за докладчика. Благодаря на всички наши сътрудници, на секретарията, на сътрудниците на групите, на асистентите, на депутатите за отличната работа, която свършиха, с което много ни позволиха да минем бързо през гласуването и а, е, си поставяме за цел утре да свършим до обед, е, без да се задължаваме. Нали, не е решение, поставяме си цел. С това прекратявам заседанието. Предлагам на координаторите и всички техни сътрудници да останат в залата. Имаме ли нужда от докладчиците? Координаторите имат ли нужда от докладчиците? Не, добре. Пет минути спираме и започваме с заседание на координаторите. Край на заседанието.